грешките се приемат за поправени. Сега, второ съобщение. Съгласно препоръките на Комисията по транспорт и регионално развитие за не оспорване на делегираните актове, обявени вчера. По този повод, значи, за 24 часа няма възражения. За следователност съгласно член 86 параграф 6, 84 извинете параграф 6, те се приемат тези две препоръки, се считат за приети и ще се публикуват като част от приетите документи утре сряда. Минаваме към доклада на госпожа Делво и господин Шимански за рамка за политиките в областта на климата и енергетиката.